парламентарните такива. Разполагате с тези списъци. Ако не, не постъпат възражения, ще се считат а, за прияти. съгласно член 231 нея четвърта, поправките внесени от ИМКО ще се считат за прияти, ако в рамките на 24 часа не постъпят възражения от ваша страна, да, те ще се считат за прияти и промените ще бъдат публикувани в от това заседание.